Iniziamo. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto... Добър ден. Започваме нашата работа първо с няколко съобщения. Няколко точки прескочихме в дневния ред. Шест беше отложена за здравословното състояние на животните по време на а, транспортиране за 13 май. Точка 7. Информация от Комисията за бъдещите критерии за определяне на необлагодетелствените райони. ще се разгледа на 8 май. Извинете, че вчера малко се забавихме твърде много по преките а, помощи, по първия а, стълб, тъй като там имаше доста голям интерес. А така, че имаше няколко точки, които а, съобщихме, че ще отложим, но тази не. Тази ще се отложи за вторник, след обед. Днес имаме доста работа, така че е добре да започваме. Ще чуем господин Чолош, също господин Кретан от Европейската сметна палата. И така започваме с 8 точка, изменение на директива 64432 а, на съвета за компютърните бази данни. Тук докладчик по становище е Джеймс Николсън. Искаш ли думата? Не. Добре, в такъв случай можем да преминем направо към гласуването. Всъщност само една точка гласуваме, защото имаме едно изменение и после едно общо гласуване. Искате ли с дигане на ръка, който е за, против, против, въздържали се? Добре, благодаря много. Джим, честито. Втория доклад, който а, имаше, е, беше изпратен за поправка на комисията и съвета а, и за това се отлага. Става въпрос за доброволното етикетиране на говеждото месо. За против това беше окончателното гласуване. Та, а, вече несъмнено господин Папастанко, заместник председател, предлага електронна проверка на, на шега, разбира се. И така, както бях започнал да казвам, девета точка се отложи за етикетирането. Комисията промени своето предложение. Така стигаме до десета точка създаване на система за събиране счетоводна информация за доходите и економическата дейност на земеделските стопанства. Жан Карло Скота е докладчик. Това е една мрежа за счетоводна отчетност РИКА, изградена 75-та с цел да се събира счетоводна информация за земеделските стопанства и да служи като средство при изготвяне на политиката, да видим с времето на базата на така събраните данни какво може да и трябва да се промени в ОСП. А, това досие е едно от многото, които се променят, за да се съобразят с Лисабонския договор. Джан Карло. А, благодаря. Както казахте, господин председател, системата РИКА е важна като средство. Тя а, се, се използва за събирането на информация относно приходите и себестойността на селско опанската дейност. Така Европейската комисия може да направи оценка на економическата ситуация, като се опира на различни показатели за себестоеността и производителността а, и нивото на доходите. Рика се подкрепя а, от различни институти, е, научно-следователски центрове, по, по, а, които се занимават с тази а, дейност. Сега няма да променяме из основи, просто ще дадем възможност на комисията съгласно член 290-291 да е, работи на базата на делегирани актове. Доста а, е, неща а, се предлагат. Единственото нещо, което аз а, е, бих предложил да подчертаем е подкрепата, м, която съществува за ползващите Рика по интернет. Това трябва да продължи. Благодаря. Иска ли някой от а, комисията? да се изкаже господин а, Бартович от Генерална дирекция Агри. Да, никой не иска нищо да добави явно. Ако има някакви изменения, кажете. Брита, искам да подчертая, че тук е, трябва да внимаваме, защото отново става въпроса за делегирани актове. В края на краищата може да се окаже, че всичко се е, дава в ръцете на комисията. Години наред е, обсъждаме хранителната верига, какво имаме, събиране на данни – а, от 60-те години, когато се определяха твърдо цени и се пускаше земеделската продукция и искахме после пазара да проработи. Но сега не трябва данните. Трябва да упростим всичко, следователно трябва да имаме е, е, смелостта да променим всичко, което не отговаря на днешните изисквания да се отървем от ненужните неща, опростявайки. Разбира се, е необходимо да има а, някакви регламенти, но те може би трябва да се отнасят към а, земеделието като някакво любителско занимание, т.е. не за препитание не е ли е, лошо да започнем с изчистването, да махнем ненужните неща? Просто да почнем от тук, да е, оптимизираме нещата, да ги направим по-прозрачни. Е, ако става въпрос за големи стопанства с високи приходи, е, няма лошо, но а, за едно малко стопанство това е твърде много. Да се върнем към въпроса за прозрачността. Какво правим с тази прозрачност? А ако я прекаляваме с нея, всъщност натоварваме твърде много с несвойствени задачи земеделските производители. Благодаря. Благодаря. Е, да, като погледнем а, а, нещата, наистина, освен прилагането на Лисабонския договор, е а, удачно да се оптимизира самото законодателство. Това за нас е важно в парламента и в нашата комисия. Ние наистина променихме начина по който работим а, по процедурата за съвместно вземане на решение. Така че е, нека да работим по процедурата, която ни е дадена по силата на Лисабонския договор. Събирането на данни в Германия се определя по реда на един федерален загон, съгласно който информацията за приходите се предава на федерално ниво а, всяка година излизат данни за а, доходите по региони и по стопанства, а, видове стопанства и винаги а, това се приема доста разгорещено от обществеността. А, например, а, свиневътството а, пада от 10 000 е, нетно на 2000 като доход. Как е, е, тогава може да определите допълващо плащане от 2 на 10? Ако в един момент става въпрос 2000, 2000% се налага да се увеличат Давам ви един екстремен пример, за да ви кажа, че всяка година обществото на практика се подвежда, защото само се разглеждат тези а, стойности, които са толкова фрапиращи, че а, се превръщат в вестникарски е, заглавия. И е, слава Богу, такъв преглед се прави веднъж на 4 години. Благодаря, Алберт. Мишел. Да, очевидно, стойностите за доходите могат да бъдат проблем. Във Франция ние имаме затруднения също, когато ежегодно излязат данните, но в пакета за млякото и млечната промишленост, ние казахме, че това са данни необходими, за да може хората да разберат какво точно става на пазара. Това е необходимо, а, за да а, имаме данни. В момента член 17 остава същия. Аз разбирам, че сега може да се а, задейства клаузата за съхраняване в, в частни складове а, и, а, на базата и на тази информация, т.е. на а, цените се задействат чрез поглед към нивата на доходите. М необходимо е обаче да имаме и независим наблюдател. Ето Европейската обсерватория събира непрекъснато данните, за да може да се проследят тенденциите във времето. Да, напълно съм съгласен с вас за това колко е важно данните да бъдат а, в разбивка и да бъдат точни, за да няма спекулации. Колеги, когато искате да внасяте предложение за изменение. До обяд е, е крайния срок е, на 18. Комисията иска ли да се изкаже? Не. Джан Карло, ти искаше да кажеш нещо? Не, добре. Това беше на от е, Джан Карло Скота. Благодарим за коментарите. 8 май, 12 часа, крайен срок. Точка 11. Общи разпоредби за европейските фондове и отмяната на регламент 1083 от 2006. Салваторе Карона днес отсъства има неотложна работа в родината си, така че ще разглеждаме в него отсъствие. Това е наше становище на нашата комисия, хоризонтално по характер – и съдържа общи разпоредби, отнасящи се до всички многогодишни европейски фондове, отново с голямо значение за всички европейски политики е, в областта на развитието на селските райони. Така че има голямо значение. Луис, ще ни ориентираш ли преди да започнем дебата? Е, президент, Presidente. Como благодаря, господин председател. Както казахте, Салваторе е, няма как днес да е, присъства. Извинявам се от негово име. Но все пак е, добре би било бързо да представим това проекто становище. Това е много важен инструмент. Нужни са ни такива общи разпоредби и е, трябва да сме съгласували подход по тях. На практика, ако е, не се е, координират е, нещата, това може да доведе до някои проблеми. Становището на господин Корона е доста положително настроено към това, което предлага комисията, но по пет конкретни въпроса се предлагат изменения в становището. Първи от тези пет въпроса – е тематичната концентрация. Смятам, че това е нещо положително като цяло, но липсва а, концептуално, а, концептуална гъвкавост в а, политиката на сближаване, което а, да е проблем за а, определенето на нуждите на най-низките социални нива. Също така се прави критичен преглед на различните нива на управление. Най-вече как е уреден въпроса с субсидиарността, защото докладчикът смята, че местните и регионалните власти не са достатъчно приобщени в процеса. Друго едно притеснение е, е с е, макроекономическите условия – Комисията по-рано написа предложение за законодателен акт за а, условността или условията във връзка с а, общите а, е, налични средства по новите мерки. Сега докладчика казва, че е, не може така да останат нещата без ясна връзка. Резерва за безработица – отделянето на 5% за даден бюджетен период, е, които е, да са предназначени за резерв за, не, за безработица. Докладчикът смята, че държавите членки си поставят твърде ниски цели за е, активиране на резерва. Не това е целта на един резерв. Комисията предлага да се постигнат общите цели чрез делегирани актове, но нашия докладчик смята, че и смея да твърдя, че съм съгласен с него, че това е една много важна тема. И е, не може просто да е, се даде карт-бланш на комисията е, да ползва делегирани актове. Това беше четвъртия важен въпрос, който се засяга от докладчика по становището. Аз не съм докладчик по становището, но да, аз напълно подкрепям коментарите и предложенията за изменение на Салваторе. Благодаря. Председателя, благодаря, Луис. Важно е да съгласуваме позицията си, защото на 9 юли е, ще се гласува в регионалната комисия. Преди това трябва да чуят нашето мнение господин Шмидт. като студен душ, това ми се отрази. А, съвсем накратко ще се изкажа, не очаквам някакви сериозни дебати, но а, аз съм, дойдох тук от регионалната комисия. Това е много специализирана тема и е много важно а, правилно да разгледаме нещата и в тая комисия по различен начин е нормално да гледаме на въпросите, отколкото в регионалната комисия. Е, това е много важно за регионалното развитие, но също е важно и за останалите фондове. Сметаме, че е постигната доста добър баланс и според нас насърчаването на местното развитие и местните организации е, е съвсем в духа на програма Лидер – ние знаем, че има други държави, има някои държави членки, а, има други комисии, които биха предпочели един подход отгоре надолу. Така че ще внесем някои е, предложения за изменения. Прав сте, е, трябва да действаме бързо, но като цяло подкрепяме докладчика. Смятаме, че това становище е приоритетно за нашата комисия. Благодаря. Благодаря, господин Смит. Брит Райнер си има думата сега. Благодаря, господин председател. В замеделието и регионалното развитие винаги трябва да зачитаме и двете страни. Ако гражданското общество се изключва от разписването на програми, това води до опасности. В Германия, например, за програмите за регионално развитие По принцип, по традиция се включват и местните общности чрез техните асоциации, и нататък. Така че да се е, получи ясна картина за техните трудности и проблеми. Значи, не можем да ги оставим извън процеса. В тази връзка ще внесем едно изменение, е, за да се уверим, че гражданското общество участва в е, е, дебатите. Споменахте низовите организации, ниските нива, местните е, нива, много е важно те да се включат. После делегирани актове. Не бива да отстъпваме от правомощията си, проистичащи от Лисабонския договор. Не бива да ги забравяме. Това е една постоянна битка и още по-внимателни трябва да сме, отколкото в миналото. Сега резерва, който споменахте, мисля, че е, в някои райони могат да се размият, е, да се размиват целите. Та сложно е. Но пък преди е, местните програми да се из, тръгнат да се изпълняват, те се одобряват по-отделно, така че има известно място за а, а, маневриране. Казва се, че е, основната част от плащането идва накрая, ако това въжи е, за всички програми. Е, всъщност, за някои програми няма да има стартов капитал, първоначален капитал. Благодаря, Брита. Комисията, заповядайте. Бертовит Сусулупа. Благодаря за уводните думи. Приветстваме а, положителната ви реакция на предложението на комисията. Целта на комисията е да координира функционирането на всички пет фонда в териториално измерение. За вас най-важни са селските райони, за вашата комисия. Фонда за регионално развитие, фонда, Европейския социален фонд, всичките те трябва да се съчетаят. И фонда за развитие на селските райони. Сега, по това, което а, представихте като мнение на докладчика, нека да почна първо с управлението. В голяма степен сме съгласни с а, членовете на тази парламентарна комисия, а изобщо с парламента, че нашите политики а, осъществяват потенциала на местно ниво. А, и това трябва да стане с участието на местното ниво. Днес или утре предстои комисията да разпише един документ, кодекс за партньорство, етичен кодекс в партньорството и там ще напишем какво очакваме от едно партньорство. Защото това е много важно понятие за нас. Мисля, че по този въпрос ще се разберем. После макроекономическите условности. Това е, е важен въпрос за парламента. Даваме си сметка. Единственото, което мога да кажа на този етап по това въпрос е, че комисията смята, че предлага система, която е, е прогресивна, е, основава се на колективно вземане на решения по проблеми, опити да се достигне до разрешаване на проблемите, преди да се налагат санкции. После показателите те няма да се налагат абстрактно, в вакуум, а ще се разглеждат в дискусия с комисията и ще се основават на опита. Ще са реалистични, ще се определят отделно за всяка програма. Сега нещо по-конкретно за начина по който е формулирано предложението за изменение. Предлага се не само да се махне резерва, а, но и всичките му елементи. Резерва за ефективност. Независимо от това дали ще запазим резерва, е, трябва а, е, да отдадем а, е, дължимото на ефективността. Трябва да се оценява напредъка. Бихме искали да имаме е, два процеса на преглед и оценка. оценката става не само на ниво държава членка или регионално ниво, регионално партньорство, но и на ниво Европейски съюз. Е, стратегически подход е, в който комисията ще информира другите институции е, за това е, какво става. Е, да призвавам докладчика по-подробно да се запознае с това. Сега, а, важно е тук да се направи а, разлика и между резерва за ефективност или функционалния резерв и а, другия резерв, резерва за безработица общата рамка на общност, стратегическата рамка на общността и делегираните актове. Според нас, законодателният орган може единствено да се произнесе за това, кои елементи са съществени и кои не са във връзка с делегираните актове. Когато комисията е изразила намеренията си. Ние сме внесли работен документ за елементите на общата стратегическа рамка което дава основа за по-нататъчни разисквания с а, съвета и парламента за това какви са по-нататъчните ни намерения. Въпросът за делегираните актове е хоризонтален, той се решава между институциите, само че а, подхода, който планираме да възприемем е съвсем практичен, а именно всеки делегиран акт а, се предлага по, отделно а, и а, със съответните разяснения за а, законодателните органи за това какво смята да постигне. Още два дребни въпроса. ДДС. За нас важното в комисията е, е да имаме хармонизирано определение на ДДС, е така че е, различни бенефициенти, които получават средства от различни източници, е, да се налага да работят при различни правила. Това е уредено в преработения финансов регламент. И това е което исках да кажа на този момент. Благодаря. Благодаря, господин председател. В допълнение към казаното от моя колега Беркович, нека да кажа няколко думи. На първо място допълняемостта Имахме регламенти за всеки фонд, сега този регламент е обща рамка. Тя се добавя в текста за всеки един фонд. На второ място по отношение на гъвкавостта, нека да кажа, че тя е предвидена в стратегическия подход за програмата. Целта да се покрият 6 приоритета за развитието на селските райони. Подобно на другите фондове, тук се отчитат целите ЕС 2020, но не се говори за спецификите на всяка конкретна област. Третата точка лидер. Мисля, че тук имаме добро покритие. Общия регламент укрепва различните дисциплини, свързани с лидер в проекто регламента за развитие на селските райони. Мисля, че така отговарям на въпросите, които бяха зададени и допълвам казаното от колегата. Благодаря, господин представител на комисията. Становището на господин Карона разглежда елементи от текста за приравняване на разпоредбите във връзка с развитието на селските райони, когато става въпрос за М плюс 2 и така нататък, тези въпроси сме ги обсъждали и преди. Ние доста говорихме вече по тази тема, ще се върнем към нея в пленарна зала. Много близо сме до виждането на комисията, но имаме известни разлики по отношение на приравняването. Джим Никълсън. Ще бъда доста бърз. Аз съм работил доста дълго в Комисията по регионални въпроси. Малко закъснях сега. Всички говорят за Лидер. Лидер е много успешна програма, независимо от това какво се случва в Европейския съюз. Това е единствената програма, към която се приспособяват селските райони и аз напълно подкрепям лидер. Всички европейски директиви и предложения имат една слабост и тя е, че там има голяма доза бюрокрация. Проблема за взимане на решение на необходимото ниво съществува. И не става въпрос само за Брюксел много често има проблеми с тълкуването на европейското законодателство на местно ниво. В много случаи по различен начин се тълкуват нещата в Брюксел и на място. И точно тук трябва да намерим решение. Особено когато става въпрос за държави членки и за региони, които въобще не знаят, че съществува сметната палата. И ето тук възниква големия проблем. Има много чудесни предложения тук, но хората не искат да се възползват, тъй като смятат, че не тълкуват правилно директивата. Комисията говори за гъвкавост. Гъвкавостта е чудесна дума и може да се използва там, където ви е угодно, но ако не дадете гъвкавост в рамките на регионите и държавите членки за прилагане на местно ниво, ще има погрешен подход и ще е подход отгоре надолу, а не отдолу нагоре. Ние ви подкрепяме, както и вие споменахте, господин председател, М плюс 2. Всички тези области сме ги разглеждали, но трябва да има достатъчно гъвкавост и е, то такава гъвкавост, за която аз е, говоря. Благодаря, Джим. Доста полезен беше дебата. 8 май е крайния срок за внасяне на изменения на становището Карона. 18 юни ще е деня, в който ще приемем е, нашето становище. На 8 юли то ще се приеме в комисията Реджи. Луиш Шантош. В заключение искам да благодаря на всички, които говориха. Да благодаря за подробните коментари. Коментарите на комисията също бяха много важни. Трябва да имаме солидни позиции тук, защото става въпрос за много важен инструмент за програмния период, който наближава. Благодаря, Луиш. Благодаря на всички. И така можем да приключим по точка 11 и да преминем към следващата точка. Естествено, ако няма други коментари. Точка 12. Всъщност ще трябва да изчакаме няколко минути, защото господин Лавия ни информира, че има ангажимент в Комисията по бюджети, където има гласуване. Ще прекратим заседанието за малко. След като приключим финансираното управление и мониторинг на общата селско-стопанска политика, тук ще дойде комисар Чолош. Това ще е в 11.30, тъй като имаме няколко минути а, нека да кажа, че комисар Чолуш не идва да говори само за ОСП. Знаете, че това е структурен диалог. Ще говорим в дълбочина. Знаете, че има определен график на работа. Дачиан Чолуш, Джон Дали ще дойде съвсем скоро. Става въпрос за нашия така наречен структурен диалог. Е, имаме го вече в графика си. Целта е да се покрие точно е, графика на работа и на комисията, да хармонизираме своите усилия. 11.30 Дачиан Чолуш ще дойде до 12.30. За сега обаче нека да прекратим заседанието, а след обед пък ще продължим и с работния семинар. Той започва в 3 часа. Рамката на ЕСА за конкуренцията. След това в 4.30 ще има размяна на мнение с Мишел Кретан докладчик от името на Европейската сметна палата относно предложенията за реформата на ОСП. Между другото, семинара от 3 часа създаде известни притеснения в медиите. Мишел Кретан, както вече ви казах, е докладчик от името на Сметната палата. Сметната палата вече даде своите критични бележки относно някои предложения на комисията. В 4.30 ще е тази размяна на мнение. И накрая последните точки в дневния ред 15 и 16, общо взето всъщност една точка. Рамкова програма за научни изследвания и иновации. Това е дневния ред. Сега прекратяваме заседанието за минутка 2. Господин Лавия ще се присъедини към нас. Сега може да отдъхнете. а Точка 12 е едно от четете големи досиета по реформата на ОСП, така че не се отдалечавайте твърде далеч. не отивайте твърде далече. Benvenuto all'onorevole Lavia. Добър ден на всички отново. Всички търсеха Джовани Лавия. Екочи qua. Possiamo riprendere. Allora, intanto che facciamo accomodare i colleghi, vi ricordo защо все още заемате местата си. Нека да ви напомня, че сме стигнали до точка 12 финансиране, управление и мониторинг на общата селско-стопанска политика. Престои ни обмен на мнения относно хоризонталния регламент и мониторинга. Това е един от четирите пакета, който разглеждаме, едно от четирите основни досията в рамките на ОСП и нейната реформа. Имаме разпоредби относно условността, различните е, условия, кръстосаното спазване и така наречената система за консултации в земеделието. Рамката тук е преките плащания. Имаме известно време за обсъждане. Комисар Чолуш ще дойде в 11.20-11.30. С удоволствие ще дам думата на господин Джовани Лавия. Добре дошли на представителите на комисията. Благодаря, господин председател. Искам да се извиня за това, че закъснях. Трябваше да присъствам в още една комисия. Имахме предварителен график на работата. Трябваше да гласуваме в 11.30, но имаше отлагане. Така или иначе вече съм тук и така. По това досие Срещнах се с много различни заинтересовани лица, хора от земеделието, хора, които нямат общо с земеделието, но работят по този процес на реформи на ОСП, работят по хоризонталния регламент. След като прегледах позициите на всички заинтересовани лица, се опитах да ги обобщя по някакъв начин. Те са изключително важни, за да се опрости архитектурата на ОСП. Мисля, че трябва да отчетем и желанията на фермерите, естествено, тъй като те са много важни тук. Парламента вече има докладите Lion и DES. Там говорихме за желанието ни за упростяване на ОСП и това остава един от нашите основни приоритети. Вече имаме опит след работата по тези два доклада. Те бяха нещо като лакмусов тест за нашата работа в тази сфера. Това бяха първите доклади, по които упражнихме нашата възможност за съвместно взимане на решение. Мисля, че трябва да има адекватно представителство на всички 27 страни и да има честно разпределение на средствата в Съюза. В началото ще говоря по новата многогодишна финансова рамка. Както добре знаете, финансовата рамка за новата ОСП още не е определена на 100%. Парламента взе своя текст от доклада на комисията Шуре. Там се отчита предишния програмен период както добре знаете. Тази сутрин се провежда, между другото, съвет по общи въпроси. Този съвет ще разгледа въпроса за финансирането на ОСП и много от резултатите, които ще се постигнат днес, ще окажат голямо влияние върху бъдещата рамка. Може би днес след обед вече ще имаме известна представа за това как ще изглежда бъдещата обща селско-стопанска политика. Но каквото и да се случи, и независимо как ще се изменят предложенията на комисията, ние трябва да разгледаме текста на докладите. Има някои аспекти, които са по-технически по своя характер. Първо ще коментирам разплащателните агенции. Знаете, че в момента на ниво общност имаме 83 разплащателни агенции. Те са многообразни, когато става въпрос за участието, приноса на държавите членки. В някои държави членки има Централна разплащателна агенция, в други има няколко агенции, има разплащателни агенции в съответни региони, има държави членки, които имат един хибриден подход. Някои разплащателни агенции отговарят за плащания по първия стълб, а други за плащания по втория стълб. Аз мисля, че една голяма разпощателна агенция на държава членка или на регион би представлявало добър компромис. Е, смятам, че агенциите трябва да отговарят и за двата стълба. Мисля, че едновременното управление е най-добрата стратегия, така ще има економии от мащаба, и ще се стигне и до по-низки разходи за самите агенции, като същевременно се гарантира адекватно присъствие на територията на Европейския съюз, естествено зависимост и от структурата на държавите членки. Аз мисля, че 83 агенции трябва да бъдат сведени до 61 и те трябва да гарантират, че плащанията се извършват на време, законно и светлината на бележките на Европейската сметна палата. Агенциите трябва да продължат да променят своите системи на работа, процедура. Това може да отнеме между година и две. И ние не трябва да забравяме тази необходимост. По отношение на системите за консултации в земеделието, тук трябва да има по-ясно определение на изискванията, както за тези системи, така и за бенефициентите. Мисля, че когато става въпрос за консултации, те трябва да се осигуряват само за една конкретна област. В една държава, естествено, всички сфери по дял 12 трябва да бъдат покрити, по отношение на бенефициентите, аз мисля, че малките фермери трябва да бъдат премахнати от системите за консултации в земеделието. Те естествено трябва да имат възможност за получаване на съвет. Тази възможност обаче трябва да е калибрирана според размера им. А що се отнася до различните дружества, сборове от стопанства, там трябва да има вече по-голяма възможност за консултиране. Знаете, че има известни лимити, които се планират тук. По отношение на финансовата страна на въпроса, нека да поговоря за лайт мотива а именно конкуренцията между идеята за спестяване на средства и осигуряването на възможност за управление на, на, на кризата, ако има криза, ще трябва да се мобилизират ресурси. Естествено, и според изискванията за финансова дисциплина. Има критерии за финансова дисциплина, те трябва да бъдат ясно очертани. По отношение на синхронизирането спрямо регламент 1290, мисля, че трябва да разгледаме внимателно предложението на комисията. Има някои държави членки, които имат регионално програмиране и там ще трябва да има програми на национално ниво, като се учита принципа M плюс 2, а не е, отделни регионални програми. Има естествено държави членки, които имат единен план на национално ниво. Нещо подобно има в е, структурния и кохезионния фонд. Още нещо, тема по която вероятно ще имаме съгласие, 42.2. Е Възможност за реформа на ОСП а, да бъде такава политиката, че фермерите да не чакат твърде дълго за да получат своите средства. Понякога фермерите подават своите молби и органите решават кога точно ще се извърши плащането. Сега нещата се променят. Ако агенцията плати с закъснение, ще трябва да има е, компенсации за фермера. Още една тема контрола и санкциите. Ако думата санкция ви звучи необосновано и несправедливо спрямо работата на фермерите, е, това е още по-валидно, когато става въпрос за непропорционални санкции. Аз мисля, че ще е възможно да се намали контрола, ако държавите членки установят надежна система в това отношение. Вчера колегата Капулаш Шантуш говори за контрола и за санкциите. Всъщност, то по някакъв начин изпревари е, темата на е, днешния ни дебат. Мисля, че в регламента трябва да има известни изменения – за да може, когато възникне възможност за санкции е, по силата на разпоредбите за придаване на зелен характер, то тя да не засяга базовото плащане, т.е. всички санкции, глоби трябва да са в рамките само на разпоредбите за придаване на зелен характер. По отношение на системата за ранно предупреждение, мисля, че тя е добра, когато става въпрос за ранно известяване за възможност за санкции. По този начин ще се насърчава всеки един фермер да спазва правилата. Въобще, всеки един фермер трябва да знае какви са санкциите, какви са възможностите да се избегнат санкциите и глобите и така нататък. Фермерите трябва да имат възможност да оповестяват евентуални неточности след края на всяка година, дори и структурата на стопанството да не се е променила. Още нещо, делегираните актове. Както знаете, Синхронизацията спрямо регламент 1290 от 2005 в момента тече. Имаме редица предложения от миналото в тази връзка. Все още тече тристранния диалог. Още не сме стигнали до обща позиция между парламента, съвета и комисията. Ще дойде време когато ще трябва да се върнем към базовите елементи тук. Това са основните подтеми в моето изложение. Както и вчера по доклада на господин Капула Шантош, е, трябва да кажа, че съм готов на диалог с колегите. Трябва да намерим е, начина за изпращане на ясен е, сигнал. Трябва да намерим начин за това да работим добре заедно, да постигнем компромис. Аз съм на ваше разположение. Всеки колега, който иска да се свърже с мен, за да заде своите бележки и коментари, е добре дошъл. Много ще зависи естествено и от графика, който е на разположение. Благодаря господин Джовани Лавия. Сега Мисля, че направихте пълно представяне. Имаме няколко колеги. Започваме с господин Смит. Смит. Тук има някакъв алианс между германците и шотландците. Много ме радва. Uh, а, искам да насоча вниманието ви към един особено важен въпрос за кръстосаното изпълнение на изискванията и а, неговата несъразмерност. А, в, а, имам въпрос. В 99 член имаме много ясна дефиниция за това какво е съразмерно и кое не. След това в 21 член, че е, е, ще се правят е, конкретните изчисления. След това се казва в случай на небрежност 15%. Извинете, много бързо се получи. Основните изрази тук са следните с или без други участието на различни компетентни органи в определени случаи държавите членки могат да приемат, че няма да прилагат намаление на плащането, въпреки че няма изпълнение на изискванията. в регламентите за прилагане на сегашния режим всъщност няма право да се прилагат такива а, защото се, има обща разпоредба за санкциите, която определя границите между 1 и 3%. Затова а, тази а, система на определена с съразмерността на практика се подронва и а, няма да съществува. Това всъщност е най-голямото ни притеснение. А иначе, а, ние искаме да говорим за устойчивост или позеленяване. Но ако не можем да включим максимална гъвкавост в регламента, то тогава държавите членки и компетентните органи а, не могат да а, се подсигурят, че така че в бъдеще да това да не може, да не може, повтарям, да се подрони от а, последващи делегирани автове от страна на комисията. Инак а, предложенията са стъпка напред, но ми се струва, че делегираните актове могат да направят така, че неща, които сме постигнали, а, вече да отпаднат. Благодаря, господин Смит. Заместник председателя иска думата. Да, позволете да споделя някои мои наблюдения като коментар по доклад на господин Лавия, особено по бюджетния им а, аспект. Както и вие казахте преди няколко седмици май, е, риск поемаме, ако по бюджетни съображения е, се водим, когато определяме селстопанската политика. Бюджета може да а, е, води нашите приоритети. Според мен е много рисково, ако не можем да направим обратното, да изберем приоритети и да нагласим а, съответно бюджетните пера по тях. На практика се губи а, и с поглед а, основната цел. Не искам да обиждам колегите от бюджетната комисия, просто а, да им обърна внимание, защото така може да се а, извадят а, от програмата всички иновативни а, подходи. Второ, когато говорите за съвет на земеделците, не ви разбирам много добре. Това са, е някакъв орган, който е на дребните производители. После се говори за някакъв такъв съвет, който определя някакви тавани. Ако може да ми поясните какво имате предвид. Благодаря, Брита Раймарс. Благодаря. Исках да се спра на контролните мерки за санкциите и за съотносимостта. А, трябва да се внимава. Администрацията е склонна а, да делегира административни задачи на земеделските производители, т.е. да разтоварва себе си, като натоварва с земеделците да се занимават с такива е, задачи. Трябва да се внимават да не би всички подобни задачи да се прехвърлят на най-низкия долу по веригата, както се оказва, например, в други ситуации, че най-низко седещия в веригата на доказателствата трябва да поеме бремето да докаже. И така, трябва да си даваме сметка, че а, при такава една съотносимост се появяват технически затруднения. Е, не навсякъде в селските райони а, съществува високо а, скоростен достъп до интернет. Е, а, не може да се отрече, че това не е по вина на земеделските производители. Просто има неща, които те не могат да направят и толкова. В някои региони няма редовно обслужване от а, страна на почтите. А, почтенски пратки а, имат два пъти седмично. седмично. Тоест има инфраструктурни затруднения, е, които пречат да се работи а, в реално време. А, а това трябва да се има предвид, когато се определят различни видове срокове. Също така и съображенията, касаещи а, хигиената и а, безопасността на труда. Когато говорим за едър рогат добитък, трябва да се имат предвид а, това. А, чиповете, примерно, трябва да се сменят. А, но а, има рискове, свързани с това земеделския производител да приближи физически бика в определен момент и да му смени чипа. Тоест, а, трябва да има една рамка, а, с чиято помощ да, да работим. Когато определяме най-низкото ниво, да не се окаже, че регионалните и местните власти а, разписват а, толкова стриктни задължения за най-низко стоящите. Има най-различни мерки, административни, екологични и накрая а, гражданите си казват а, много прекрасни са тези зелени площи с а, цветя. Ако берем цветята обаче, за, заплашваме зелената част от а, разделящите полетата ивици. А, трябва да се мисли за тези неща, т.е. трябва да има а, един толеранс, който да е, е вграден в системата е предварително и той да е адекватен. Благодаря, Луиш. А, има думата. Благодаря, господин председател. Искам да похваля господин Лавия за свършеното и за това, че е, наистина е имало координация между различните е, координатори от различните комисии. По такъв е, начин а е, техните доклади са а, е, като части от едно цяло има а, съгласуваност за което браво. Сега за правите плаш, за преките плащания и за позеленяването. Необходимо е те да са придружени от съответната система на санкции. Предлага се е, регламент, който да се занимава с преките плащания, точно той да бъде основата за позеленяването и след това вече се мисли за санкциите. Това е добра основа а, и е тема, по която е видно как добре може е, да се получат нещата при нужната координация. Сега изключването на малките е, земеделски стопанства от е, е системата. Често дребните е, селскостопански производители не могат да разберат как функционира системата и за това е, им се налагат наказателни санкции а, има полза от системата, защото тя насърчава а, комасацията и а, е добре да се отчита тези неща. Господин Сакиевски, имам въпрос към докладчика. По въпроса за агенциите, защото това е много неясно е казано. А, текста. Искаме да имаме една агенция. Какво означава това? Една единствена агенция ще има право да, се намесва на пазара, защото ако има други повече на брой агенции, те са регионални след това е необходимо да има централно координиращо звено, за да тече една координирана а, дискусия и обмен на информация между държавата членка и комисията. Някои държави членки а, разбират това като изискване да се обединят всички агенции в една. Това е проблем и е скъпо. Защото това да имаш една е, единствена агенция не означава по дефиниция, че разходите ще бъдат по-малки. Второ, днес на съвета по общи въпроси ще се обсъжда бюджета. И а, становището на съвета ще е много важно. Има ли неща, които се решават на съвета по общи въпроси, които касаят бюджета или просто ще има общ обмен на становища? Това, което вие казахте, ме наведе на мисълта, че днес очакваме да се вземе а, някакво важно решение по отношение на позицията или да се каже нещо много важно. Благодаря. Благодаря, Мишел, после Алберт. Това, което ни казахте, че тече е, на съвета по общи въпроси е опасно. Този съвет е, трябва да говори по технически въпроси и съответно е, да оформя текста, който ще бъде представен на съвета е, през юни и ще определя бъдещето на финансирането на ОСП. Ние не можем да приемем такъв вид диктат. Ясно е, че Генерална дирекция Агри трябва да обърне внимание и на ръководство на комисията е, и на парламента, че това е, е подкопаване на демократичните институции. Министрите, които са ресорни министри, ще поведат дискусията. Това исках да кажа първо. Второ, за контрола и санкциите. Вече 20 години в много случаи а, ставаме свете на система всичко или нищо. Това означава, че на практика земеделските производители, които трябва да са бенефициенти на ОСП, отхвърлят системата. Това бих казал са едни разумни, здравомислещи хора и ние трябва да е, изградим една система не само по отношение на контрола и санкциите, а, защото ако рамката, в която се очаквате да работят, се движи толкова често, и рязко, ние не можем да очакваме, че те е, ще а, могат лесно да се нагаждат и накрая а, селените плащат за всичко това. Трето, за ограниченията. Трябва да внимаваме много, за да имат възможност за маневриране държавите членки. Това не означава, че ще се получи начин на прилагане, който ще противоречи на съразмерността като принцип. Благодаря. Прерогатив. Благодаря. Вчера някои взеха думата по този въпрос. Малтин, Мартин Шулц и Ламасур изразих по-рано притеснения, свързани с действията на датското председателство. А именно включването в документа за преговорите на конкретни дейности във връзка с ОСП по същество, както и за регионалните политики. Очертана Очертали сме една стратегия за да защитаваме правата си парламента и а, на пленарно заседание през май ще повдигнем а, този въпрос. Трябва да си отстояваме правата, правата на парламента, а не просто а, съвета да ни казва ако щете. Има проблеми с а, това, което се прави на съвета по общи въпроси. А, иземат, се, иземат се правомощия на а, парламентарните комисии. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. А, благодаря и на Джованни Лавия за изложението на доклада му. Чудесни са подходите и оценките и мисля, че можем да ги подкрепим. Що се отнася до плащанията? Разплащателните агенции, по-специално Германия, е федерална държава, имаме 16 федерални провинции, нямаме централно ниво в това отношение. Бавария е по-голяма от много държави членки дори, които имат собствени разплащателни агенции. Та трудно би било при нас да се създаде една е, единна разплащателна агенция. По отношение на позеленяването или екологизацията, както вчера казахме, много е важно а, санкциите да се свеждат само до позеленяването, а не е, и до базовата премия базовите плащания. При базовите плащания си има отделен подход. Съгласен съм по отношение на административната тежест. Не бива да създаваме по-голямо административно бреме, отколкото преди. съразмерността. Трябва да внесем някои корекции. Някои неща са били урегулирани вече е, в миналото, но по отношение на контролните механизми е, не се прави е, разлика между а, технически грешки и а, корупция. Трябва да има начин да се прави разлика между двата вида нередности. В случай на измама трябва да има много сериозни наказания. А при неволни грешки, а, обикновени грешки, трябва да има система за корекции, възможност за корекции. В момента съществуват двойни санкции в земеделието. Сълскостопанските производители биват наказани е, както по кръстосно съответствие, така и по други области на законодателни актове. Например, ако един селскостопански производител извърши пътно-транспортно нарушение, той ще бъде наказан по пътно-транспортното законодателство. И това е един правна основа. Пък в селското стопанство има двойна основа и двойно наказание. Това е кошмарно. После гъвкавост. Миналата година имаше един казус. До 15 май трябваше да се подаде плана за насъжденията. През юни обаче е, се изсипа голяма градушка, която унищожи пшеницата. През юни трябваше производителите да сеят наново. Само, че можеха тогава да сеят само царевица вече. Та трябва да има правила за тия е, случаи. Просто нямаше начин да посъдят нещо друго. И накрая нещо във връзка с това, което каза Елизабет Еглер вчера по отношение на продължението на Комисията за реформа на ОСП. След всеки е, параграф има препратка към правилата за изпълнение. Не знам какво мисли е, е, комисията за тия разпоредби за изпълнение. Парламентът трябва да участва пряко. В противен случай няма как пред обществеността да отстояваме подобни разпоредби за изпълнение. Председателя, благодаря. Алберт. Колегата Магинес. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Лавия. Сега, е, трябва да се средочим върху кръстосаното съответствие. Очудих се, защо е, господин Дес е, сравнява фермерите с шофьорите. Ние не плащаме, на шофьора му плащате за да кара. Също така ние плащаме на фермерите, ние не ги наказваме, просто е, казваме, че не трябва да се е, осъществяват плащанията, ако не изпълняват правилата. Това е друго положение, не е както да карате по пътя. Сега, ако производителя реши да си кара по пътя, естествено може да прави каквото си иска, стига да превишава скоростта. Кръстосаното съответствие е основната тревога. В момента разходваме обществени средства, което означава, че трябва да се постигнат резултати. Не може просто така да раздаваме пари. Сега, като обсъждаме позеленяването на сълскостопанските политики, рискът е в крайна сметка да има още по-малко зелени елементи – някои от, е, е, някои от е, земите в добро екологично състояние се, се изключват и се преместват в предложението за позеленяване. Някой потвърди, твърди, че това трябва да е задължително. В крайна сметка ще са по-малки, по-низки резултатите за екологизация. Същото въжи и за разделянето на плащанията има 70% преки плащане, и 30% за позеленяване. Така ли? Ами не е така. Имаме задължителни компоненти по зеленяване и ако не ги изпълните, има глоба, има наказание, което е още по-голямо от 30%. Защото хора, които отказват да изпълнят компонента по позеленяване ще получат 70% в общо взето и в крайна сметка ще има още по-малко позеленяване, а в крайна сметка целта е да получим по-голям дял зелени практики. Да, ако не се из... Казва се, че ако не се изразходват средствата за позеленяване, защото някои производители са отказали да ги ползват, тогава ги прехвърляме в другия стълб. Е, това означава, че просто се отказваме от позеленяването, могат да се откажат от 30%, получават 70%, после е, зелените 30% се прехвърлят в другия стълб и е, така в крайна сметка ще имаме по-малко екологизация. Та, според мен, кръстосно съответствие и позеленяване е едно и също. Не трябва да разделяме плащанията на базови и зелени. И ако един производител, който отказва да изпълни изискването за позеленяване, трябва да бъде санкциониран. Кръстосаното съответствие вече е, се прилага от държавите членки и е, много от е, предложенията по позеленяването могат да се включат в кръстосаното съответствие. И накрая да не преувеличаваме какво е голямо административното бреме за производителите. Вече има системи, административни системи в държавите членки, те могат да се ползват. Това може да се ползва и е, в големите страни, и в е, е, големите федерални провинции на Германия. Да, Бавария е по-голяма от Холандия, но има повече прасета от друга страна. Благодаря, господин Екхарт. Да, госпожа Магинес ще вземе думата. Но да, естествено, внимателно ще се занимаем с позеленяване. Ще се занимаем това стана ясно след изложението на колегата Капула Шантус. Е, разделянето на помощите на базови и зелени. Сега, това да не се съсредоточавам върху позеленяването на кръстосаното съответствие. Тогава ще трябва да се говори за 100% кръстосано съответствие. Но ще видим дали това ще изберем и дали наистина няма разлика. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Въпросът, който зададох, аз не мога да отговоря на него, но той е, разглеж... той е разискван и в съвета. Много внимателно трябва да видим коя е най-подходящата система, за да продължи да се произвежда храна и да се справим с основните си предизвикателства. Трябва да призная, дори и при сегашното предложение на комисията има вече много по-дълбоко кръстосано съответствие. Вече сме включили рамковата директива и директивата за пестицидите в кръстосаното съответствие. Сега, компетентните органи ще трябва да тълкуват и да изпълняват подробните права, правила за изпълнение на комисията и това, което се въвежда с делегираните актове. И те казват, те, това са хората, които работят на практика с това законодателство, казват, че е много сложно. Трябва да разберем какво става на ниво а, стопанство и трябва да се вслушаме в компетентните органи. Имаме един въпрос към докладчика във връзка с а, а, системата за а, консултиране на производителите. Как а, действа тя в държавите членки? А, къде се ползва тя, продължава ли да бъде факултативен механизъм, какво е бюджетното положение, с държавно финансиране ли е само или а, има а, достъп до системата и а, представителите на а, частния сектор. Всички си даваме сметка, че се разходват обществени средства в ОСП и причините за това са много, в това число екологичните предизвикателства. Но важна е и подкрепата, чисто финансовата подкрепа за производителите, така че когато говорим за общата селскостопанска политика, не бива да губим от поглед тези въпроси или тези цели. Благодаря. Сега давам думата на комисията. След това пак на докладчика Джованни Лавия, за да отговори на заданите въпроси. Представителя на Генерална дирекция Земеделие тук ли? Е? Да, заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. Зададените въпроси бяха много различни по своя характер и това демонстрира, че темата е доста сложна и регламентът е доста комплексен. Тук се включват аспекти свързани с управлението, с контрола, както и кръстосаното спазване – системите за консултации в земеделието. Вашите коментари демонстрират и различните цели, които трябва да бъдат изпълнени. Имаме нужда от добро управление и ето защо ние запазихме възможността за известна стабилност в управленската структура. Тя трябва да бъде изпитана, естествено. Трябва да подобрим съществуващото положение и да извлечем полуки от а, това, което се случва в рамките на съществуващата система. Трябва да отчетем естествено и бележките на парламента и на сметната палата. Системата на замеделието, освен това, трябва да стане и по-зелена. Това е част от нашите политически приоритети. Не трябва да забравяме кръстосаното спазване, придаването на зелен характер и необходимостта от упростяване. Предложението на комисията се опитва да установи равновесие между всички тези различни по своя характер елементи. Ще кажа няколко думи по общи въпроси и след това по по-техническите въпроси ще дам думата на колегите, особено когато става въпрос за кръстосаното спазване. И вероятно по отношение на финансовото управление. Ще си изкажат те. Когато става въпрос за необходимостта от опростяване, ще видите, че комисията прави е, съответни предложения относно броя на разплащателните агенции и с удоволствие отбелязваме, че докладчика ни подкрепя има предложения за една разпощателна агенция или на национално, или на регионално ниво. Още не сме учели всички възможности, които конституциите в държавите членки дават, както и ограниченията в тази връзка. Но идеята е да се упрости по един начин, по единен начин, управлението на двата стълба, така че да има и по-малки разходи в държавите членки, а и за комисията да няма чак толкова голямо административно бреме. По отношение на упростяването, в рамките на кръстосаното спазване – Опитваме се да внесем известна доза рационализация. А по отношение на правилата за хоризонтално управление, общо взето приемаме подхода на докладчика, във връзка с необходимостта разпоредбите за контрол и управление да бъдат улекотени, има такава възможност за по-слаб контрол, когато се изпълнят определени критерии, но не трябва да забравяме и принципа на доброто управление. Както и необходимостта санкциите да са съразмерни. Регламента дава условията в тази връзка. Това са общите въпроси. Сега по по-конкретни елементи ще дам думата на колегите. ако желаете, естествено, да чуете по-задълбочени коментари. Ами, господин Лавия, може би може да отговори. Искате ли да чуете някакви по-задълбочени коментари от страна на комисията? Джовани трябва да реши. Джовани Лавия има думата. Господин председател, тъй като много хора говориха за намаляване относно системата за консултации в земеделието, тук трябва да получим малко повече информация. Комисията може да ни даде. Благодаря, господин председател. Какво представлява тази система за консултация и вземеделието, която предложихме от 2007 година. Тя отчита ОСП не само до 2013 година, периода до 2013 година, тя е задължителна за държавите членки. Е, те трябва да имат обязателно такава система за консултации и тя трябва да е на разположение на селските стопани. Държавите членки могат да установят и номинират частни консултативни съвети. Всъщност в някои държави членки може да има няколко системи от консултативни органи, дори в рамките на съответни региони. Целта обаче е да се покрие всичко, което може да възникне като ситуация или проблем във всяко едно стопанство. всъщност кръстосаното спазване и системата за консултации се допълват. Ако погледнете плановете за 2013 година, ще видите, че ще разширим приложното поле, ще излезем извън рамките на кръстосаното спазване. И ще видите, че тези консултативни съвети ще покриват вече елемента на придаването на зелен характер, преките плащания, допустимостта спрямо базовите плащания. Освен това, економическото развитие на малките ферми, за да покрием и този тип заетост в селското стопанство. Искаме да включим и развитието на селските райони и приоритетните области тук, като измененията в климата, биоразнообразието, опазването на водите. Всичко това ще бъде не само част от хоризонталния регламент, но и от директивата за водите и за използването на пестициди. Така че държавите членки трябва да създадат такава система – Другия принцип тук е, че участието на фермерите е на доброволни начала. Те не са задължени да се обръщат към тези консултативни съвети. Но ако се обърнат към тях, те трябва да получат а, информация и това е важното тук. Значи доброволен характер. И искаме този доброволен характер да остане. фермерите могат да търсят помощ по една или няколко теми, с които се занимава консултативния съвет. Относно финансирането. Системата за консултации в земеделието може да се финансира по стълб 2 развитие на селските райони или когато става въпрос за изпълнение разходите по съответните мерки могат да бъдат покрити от фермерите. Става въпрос за плащане за получаване на съвет. Конкретна информация. Това обаче е на доброволни начала. Държавите членки ще решават дали ще предоставят на фермерите възможност за финансиране правилата за финансирането и за доброто управление, които са част от цялостната ОСП, ще се прилагат и за конституционните съвети. Благодаря. Благодаря на Генерална дирекция Агри. И сега, за да приключим дебата, думата ще дам на Джовани. Комисаря е тук. Добре е дошъл, господин комисар. Ще ви дадем думата веднага, след като Джовани се изкаже. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги за полезните предложения. Има няколко групи от въпроси. Една от тях е свързана с финансирането. Господин Бове заяви, че не може политиките да се подчиняват на наличните бюджетни средства. Мисля, че трябва да има по-голяма гъвкавост между двата елемента. Бюджета също трябва да се съобразява с това, което искаме да установим като политика. Това обаче трябва да се повдигне като въпрос, когато е, приемаме финансовата рамка. Колко ще се задели за селска стопанска политика? Казах ви, че има съвет по общи въпроси, който тече в момента. По така наречената котия за преговори има някои много детални теми и не можем да гледаме повърхностно на тях. Ако смятате, че Системата за консултации е свързана само с политиката по отношение на стопанствата, бъркате. По някакъв начин така се отнемат правомощията на парламента като участник в системата на съвместно взимане на решения. Знаете, че имаме Лисабонския договор. Ако имаме одобрение до юни от съвета, някакси ще се пренебрегнат нашите компетенции и няма да може да има възможност да влияем на събитията. Ще изчакаме естествено резултатите от съвета по общи въпроси. Държавите членки ще имат разногласия, аз съм убеден. Цялостна оценка ще можем да направим само когато получим информация за всички елементи и за многогодишната финансова рамка и средствата предвидени по нея. Нека да видим какво ще стане е, и на днешното заседание, и следващите няколко месеца. По отношение на наблюдението и санкциите, тук е ясно, че в рамките на комисията има разнобой. Някой казва, че трябва да се приложи на практика системата за санкции, не само когато става въпрос за придаването на зелен характер, но и по отношение на базисните плащания. Всъщност, позеленяването е част от целия първи стълб. Санкциите обаче са нещо друго. И тук правя връзка с казаното от господин Капулаш е, Шантос е, вчера е, по преките плащания. В моят доклад аз говоря за възможността за санкции само за зеления елемент. Ако няма достатъчно изпълнение или никакво изпълнение, на мерките за позеленяване. Когато става въпрос за системите за консултации в земеделието и съветите за консултиране, трябва да има установяване на връзка между регламентите, защото е, дял 16 развитие на селските райони говори за тези системи за консултации в земеделието. Някои аспекти могат да бъдат покрити от хоризонталния регламент, както каза комисията, става въпрос за нещо много мащабно. Малките фермери. Ако погледнете предложението по другия проекто регламент, ще видите, че малките фермери се изключват от кръстосаното спазване – Е, съответно, трябва да се види по какъв начин тези консултации ще се предоставят и на малките фермери. Ще има ли ограничение в тази връзка? По отношение на плащанията и това, което каза господин Шикерски – Днес някои държави членки имат разплащателна агенция за всеки регион и орган за координация в национален мащаб. Има държави членки, които имат само един разплащателен орган. Има държави, които имат регионални разплащателни органи а, имат възможност за такива разплащателни агенции във всеки един регион, но на практика не са ги въвели. Всъщност, тук всичко това зависи от а, това дали говорим за преки плащания по първия или по втория стълб. Би трябвало да следваме конституционната форма на всяка една страна. Ако страна като Германия има федерални провинции, трябва да има орган за всяка една федерална провинция. Така или иначе, всяка една разплащателна агенция трябва да прави плащане и по първия и по втория стълб, за да има економия от мащаба и да спестим ресурси. Опростяването. От самото начало говорим за преглед на ОСП. В докладите Лаян и Дес говорим по тези теми. Ще трябва да се направи нещо, за да има упростяване. Идеята да има възможност за подаване на молби с многогодишен характер от страна на малките фермери, вместо това да се прави всяка година по отношение на преките плащания, е нещо добро. Трябва по някакъв начин да се упрости, да се намали административното бреме. Фермерите искат да си стоят стопанствата, а не да попълват документи в някой офис. Вече говорих за кръстосаното спазване. Аз съм съгласен с казаното от много колеги тук. Ще трябва да продължим да работим в дух на сътрудничество, за да приключим работата по доклада максимално ефективно. Колеги, ако искате да правите бележки, предложения, моля, защото до края на май трябва да приключим и ако вие сте достатъчно експедитивни, с вашите предложения ще можем да свършим по-бързо. Аз съм готов да проявя открито си и да разговарям с вас и на четири очи. Благодаря. На Джовани Лавия казва председателя, няма други желаящи да се изкажат. Точка 13. Комисар Чолуш е тук, може да дойдете тук на президиума. можем да започнем обмена на позиции с господин комисаря. Колеги, знаете, че това е една обичайна среща, която правим с комисарите, като част от структурирания диалог. Нашия комисар представя идеите на комисията, новите инициативи за 2013 година. Ще трябва естествено да дадем позицията на парламента по работната програма на комисията, да дадем нашата ответна реакция относно планираното от комисията като дейности. Добре дошъл, господин комисар. Реформата на ОСП. Това е централният елемент тук. И съм сигурен, че колегите ще имат какво да кажат. Днес обаче, поне така пише, вие ще говорите за новите законодателни инициативи. Благодаря ви, че сте тук. Може да започнем. Заповядайте. Такси, е, Пауло. Е, Благодаря, Пауло. Уважаеми дами и господа, много се радвам, че отново съм изправен пред вашата комисия, за да обсъдим, както каза Павло, програмите за действие програмата за действие, това, което комисията предвижда да се свърши през едните години. Основен елемент е, остава реформата на общата сълскостопанска политика. Отдавна не сме се виждали е, в този формат, е, но редовно се срещам с докладчици в Сянка. Така че да е в крак процеса в парламента, това, което се обсъжда в парламента, с това, което се гледа в съвета, за да може комисията да ви подкрепи в това. Естествено, реформата на ОСП си остава основен законодателен приоритет за идните месеци. Мисля обаче, че вече можем да се огледаме и да погледнем някои е, други въпроси от дневния ред. Сега, е, какво правим от края на 2011 година, съвсем накратко, от, и от началото на тази година? Успяхме да придвижим някои доста важни досията през този период. Е, първо, помощта за нуждаещите се. Благодаря на, на парламента за помощта, за оказана по отношение на предоставянето на помощ за нуждаещите се в периода 2012-2013 година. Също благодаря и на Джеймс Никълсън за помощта му по отношение на този пакет от втората половина, втората полугодие тази година. вече ще се прилага новия законодателен пакет. Млякото и млечните изделия. Комисията трябва да излезе със средносрочен доклад за положението на пазарите на млечни изделия. И какво става с премахването на а, квотите, поетапното гладко премахване на квотите. по няколко досиета по Мадрид. от Мадрид сме работили. По досието с САЩ и Канада успяхме да го закрием вече. Напрегнато бе там положението с САЩ и Канадия. Също така и споразумението за Палестина и това за географските обозначения с Грузия Швейцария, Лихтенштайн и Молдова се изготвят в момента. Също така на ДМР бе присъединяването на Русия към Световната търговска организация. Много подготвителни дейности бяха извършени, преговорите се водят 18 години вече и селското стопанство е важен елемент от този процес. Успяхме да изясним с Русия този елемент от приключването на преговорите. Надяваме се през 2011 година да отбележим напредък по пакета за качеството. С Павло неодавна обсъждах този въпрос. Комисията ви подкрепя в това максимално скоро да се закрие досието за качеството. Бих искал в тази връзка да информирам комисията ви, че, парламентарната ви комисия, че Европейската комисия в момента прави изследване на местните изделия. На 28 април ще се проведе конференция по това въпрос, който тревожи много държави членки, както и много европейски депутати. Комисията предприе един анализ по този въпрос. През второто полуготие на 2012 година ще излязат резултатите за местните издали и ще се прецени дали има нужда от някакъв вид намеса. за да се изясни нещо или да се подкрепят усилията в тази е, област. И така продължаваме в бъдеще да се занимаваме с реформата на ОСП, но и ще следим а, е, развоя по, общение, по съобщението на Комисията за а, е, популяризирането на сектора на селското стопанство. Ще разгледаме през тази година конкретни законодателни а, е, предложения, които сега се е, готвят. Както знаете, притеснението ни там е свързано с а, популяризацията на сектора и осигуряването на последователност между сред отделните инструменти и постигането на един глобален подход с по-силно въздействие, най-вече на външните пазари, но също така и в рамките на Европейския съюз, в рамките на единния пазар. Също преразглеждаме и стратегията за горите – Европейския съюз. Е, целта е по-добре да се отразят новите цели, с които разполагаме сега. те, че е, горите, лесовътството да могат да се впишат в действията по климатичните изменения и енергията от възобновяеми източници. Редица идеи е, сме почерпили от разискванията е, в институциите и е, един семинар, също една работна група извинете, на секторни представители от държавите членки от този отрасъл. Също така предвиждам един доклад за биопроизводството в селското стопанство. Резултатите ще излязат скоро. Трябва да се види дали има нужда от е, някакви законодателни изменения. Това ще стане през второто полугодие на идната година. Ще ви представим доклада, ще е, разгледаме резултатите с вас и с съвета, както и с заинтересованите страни, участниците в биологичното производство за да видим дали има нужда да се усъвършенства законодателството в тази област. През 2013 година ще излязат и насоките за държавните помощи в селското стопанство. Това всъщност са актуализирани насоки, които ще заменят сега действащите, които а, изтичат през 2013 година ще могат да се внесат допълнителни елементи на яснота, упростяване на насоките и попълване на някои празноти. Това правим на базата на предложения, които сме събрали през този период от колеги и от експерти от държавите членки. два секторни прегледа. Както знаете, създадена е група на високо равнище за виното. А на 19 април а, бе очредителното им събрание, като целта бе е, да се изготви един доклад до вас и до съвета до края на годината във връзка с изпълнението на режима за виното. На, на Напоследък се говори много за системата от права за засаждане. Разгледахме и сектора на зехтина. Съществуват инструменти в инструментариума, така че трябва да се види дали, да се, дали трябва да се усъвършенства положението по отношение на качеството и стандартизацията. Да предоставянето на по-добра информация за качеството на продуктите. Моят ресор частично включва а, този въпрос. После зеленчуците и продоволствието за 2013 година е през май да изготвим един анализ на изпълнението на реформата в областта на плодовете и зеленчуците и да се види дали има нужда от допълнителни действия за прецизиране на инструментите, с които разполагаме. това са целите, които сме си начертали за едните е, месеци няколко години, но в центъра на вниманието ни остава реформата на общата сълскостопанска политика. Внимателно се придържаме към график, работния график на съвета, тъй че можете да очаквате документите, които описах сега. Също така работим и на базата на многогодишната финансова рамка. Доста съм обнадежден обаче. Очаквам с нетърпение настъпването на 2014 година, когато ще започнат да се прилагат на практика елементите на реформата, промените от реформата. това е с две думи. Сега с удоволствие ще отговоря на ваши въпроси. Председателя, благодаря Дачан за това, че ни запознахте с изчерпат, изчерпателно с про, програмата ви във всички области, от виното до плодовете и зеленчуците, също и с популяризацията на отрасъла, нещо, което многократно сме а, обсъждали. Дълъг е списъка на изказващите се. Ще, ще съм строг по отношение на спазването на времето. Алберт Дес и след това Кафлош Шантош. Е, благодаря, господин комисар, за това, че е, отново сте, се изправихте да говорите е, пред нас и че ни запознахте с така обширната си програма. Няколко неща искам да спомена. Едното нещо, което особено ме вълнува в момента е млякото. Аз лично ви пратих писмо и въпросът ми е как тълкувате сегашното положение на а, пазара на млякото и млечните изделия в Европа и какво прави комисията, за да предотврати а, е, сриване на цената на млякото? Това не са обичайни а, е, колебания на цените на пазара. Това прилича на повторение на кризата от преди няколко години. После в парламента се води в момента дебат. Вчера разглеждахме този въпрос, в който взех активно участие е, колегите Тантен, Алавия, е, Капола Шантош, е, а и във връзка с нуждата да се измени предложението на комисията сериозно по отношение на реформата на ОСП. Та, въпросът ми е комисията къде вижда компромиса? Положението в държавите членки, определено в Германия, е, е такова, че основният проблем е въпроса за единия процент. Трябва ни е, положение, което да бъде реализуемо на практика. После е, необлагодетелствените райони. Мисля, че комисията търпи незаслужена критика по отношение на сроковете. През последната седмица и ние а, а, критикувахме, правихме критика към а, съвета, защото не сме получили картата им, за, картата им с границите на необлагодетелствените райони. Това е нещо много важно. Ние трябва да сме наясно с това, кои ще са е, регионите, които отговарят е, на критериите, които са 8 на брой е, за окачествяване като необлагодетелствен регион. В Германия със сигурност има някои, които вече не са в тая категория, а други, които ще се появят те първа на картата на необлагодетелствените райони. Така че трябват ни а, картите, много е важно това за нас, картите с зоните, за да а, планираме работата си по-нататък. После, в а, законодателната програма, навсякъде общо взето пише, след всеки абзац пише, че Подробностите предстои да се предоставят по-натам в разпоредбите за изпълнение. Само, че ние сме политиците, които отговарят на въпросите на хората. И това не са въпроси, по които комисията може да взема еднолични решения. Ние трябва да участваме активно в процеса. Трябва да имаме поглед по отношение на изпълнението на тия разпоредби. Благодаря. Капол Шантош. Благодаря, господин комисар. Радваме се, че отново сте в нашата комисия. Не говорим само за прегледа на ОСП, но и за плановете на комисията за едната година и конкретните теми, за които вие току-що също говорихте. Видно е, че не можем да отречем важността на много от основните моменти, които вие почертахте. А, вие си давате сметка за бързината, с която нещата се променят и тук в парламента. Има много добра координация между различните докладчици, които работят по прегледа. И в най-кратко срокове трябва да ви представим единото си виждане по въпроса. Аз също имам някои приоритета. Някои от тях бяха споменати от господин Дес, по-специално млекопроизводството. трябва да престанем да реагираме просто на момента а, трябва да гледа на нещата по-стратегически. Има и доста други проблеми, които не се изчерпват а, с, с размера а, на клетката за отглеждане на кокошки носачки. Какво правим а, за свинете майки? Когато разглеждаме мерките за 2013, очевидно това са краткосрочни мерки, но както казах, трябва да имаме стратегия, защото има криза и тя става все по-лоша. И какво правите вие предвид на кризата? Благодаря. Сега Раймерс и после Джим Николсън. Благодаря. Ние работим в тясно сътрудничество различните докладчици, докладчици в сянка, как вие в комисията с другите комисари, които работят в близки сфери. Става въпрос, например, за скотовътството, за транспорта на животните това очевидно не е сред първите ви приоритети, но е тема, в която вие може да окажете влияние. Когато говорим за економическата криза, имаме сравнение с бюджета. Натискът е все по-силен, държавите членки е, все по-трудно стабилизират собствените си е, бюджети, се изправени пред нуждата от економии. Какво правите вие? и вашите колеги, така щото бюджетните съображения да не доведат до там, че селското стопанство да пострада. Това, което ние правим тук, се нуждае от финансиране. Ако няма кой да финансира тези политики и мерки, ще трябва да се каже, това ще го орежем, защото нямаме пари защото трябва да бъдем отговорни като политици, трябва да мислим напред, трябва да мислим какво можем да си позволим, какво можем да финансираме. Тези неща трябва да се обмислят и за това може би е добре да ни дадете някои съвети от вашата гледна точка. Какво ще стане, ако се е, разгърне най-лошия сценарий от прогнозите? Е, Джим, после Мартин. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисара за добрите думи по пакета за млекопроизводството. Трябва да кажа, че когато работихме по тези реформи, ние очаквахме нещата да пазарите да се променят толкова бързо, защото на световния пазар нещата се променят с главоломна бързина и докато си говорим тук падат цените на млякото това влияе на производството. Световните цени а, на практика доминират а, нещата и това, което става в Нова Зеландия, се отразява на ставащото тук в Европа. Ние можем да управляваме нещата само в Европа. Искам да ви попитам, следите ли тези събития, защото това не е криза, но може да се превърне в такава. Аз не искам да съм лош пророк, но това много ме тревожи, защото тази, а, крити, тази а, криза, ако погледнем колко бързо се покачват производствените разходи, и млекопроизводителите няма да могат да издържат на още един такъв удар върху нивото на достъп на доходите им а, или да им се плаща под себестоиността. Задавам ви въпрос, защото имаше предложение на комисията преди а, вие да поемете поста по времето на Мариан Фишер Боулс да се премахнат млеще квоти. Задавам ви въпроса. Добра ли е тази идея към днешна дата? Това е въпрос, който ние трябва да си зададем. Аз поставям въпроса, защото този въпрос трябва да се постави. Добре ли е сега да се махнат квотите? И какво сте направили или ще направите ли нещо за контрола на супермаркетите? Защото това е основна тема всички е, в е, е, политическите върхове говорят, че трябва, но никой няма готовност да го направи. Вие ни предложихте дълъг списък с това, с което, по което смятате да работите, но ние е, като политици знаем, че се е, обръща повече внимание на актуалните въпроси, а стратегическите остават назад, защото на нас всички, както и на земеделците, ни им дойде до гуша да се говори за реформи. Е, този пакет ако погледнем какво пише във вестниците, какво казвате вие, какво казва парламента, какво казва съвета, а производителите ще трябва да ги преглъщат тези неща още кой знае колко време, докато се изясни какво всъщност се прави. А земеделците е, имат нужда от яснота какво предстои в бъдеще. Проблемът е, и ние имаме тук докладчик по бюджета, господин Лавия. Въпросът е, че докато не знаем колко пари ще има за селското стопанство, ние сме с вързани лице И вие, и члените на съвета, и ние. Ние може да говорим неща, е, както ще, ще правят и тук колеги, ще пишат своите доклади, но накрая, накрая ще, ако не видим парите в бюджета, нищо, е, всичко ще остане на хартия. Искам сега да ви насоча към а, по-необлагодетелствените райони. Всички проблеми, които имаме, а, ние чухме какво ще правите от тук нататък, но ние не сме решили проблемите, които имахме от а, ме, преди една година. Дали пак ще оставим това някъде назад? Ние не даваме повишения на тези хора и нещата наистина са много тежки в необлагодетелствените е, райони. Така че нека да подредим нещата подред и да работим подред. Благодаря, Мартин Ослинг. Благодаря, господин комисар, че сте тук, но мисля, че не чувах много добре, когато Джим говореше за квотите. Това е революционно. Можем да го подкрепим. Пак има втора криза в цените на млякото. Те се сриват. Какъв е вашият отговор? искам да ми отговорите и на друг въпрос. Имаме пакет за млекопроизводството. Той няма да отговори на въпросите, които поставя кризата. Интересуваме дали в вашето изложение в частта за млекопроизводителите – е, вие ще предвидите мерки за това какво ще става след като паднат квотите в Европа. Ще има правила за количествата. Ако няма, ще имаме реални проблеми. Не може да решим въпросите с изплащането на възстановените средства при износ, за съхранението, което става все по-скъпо трябва да се преосмислят нещата изцяло. Не може да се казва е малка кризичка. Не става въпрос за а, обичайните колебания в цените. Това е системна криза с цените на млякото. По подобна тема за регламента за а, пазара на вината – трябва да има яснота. И там а, стои подобен въпрос. Всички страни, винопроизводителки, искат да се регулира пазара и да се заяви съвсем ясно, че трябва да има лимит. От коми... Освен това, което казва комисията, която твърди, че трябва да има либерализация. Надявам се, че групата на високо равнище, надявам се и парламента се включва в нея, а, ще стигне до извода, че има смисъл да се регулира пазара. Парламентът е на мнение, което е обратно на комисията. Също разглеждаме и пазара на захар. Не може в доста области да се продължава все с либерализация. Трябва да имаме пазарна регулация. Това трябва да е част от ясен пакет. После за позеленяването. Моята група като цяло има, гледа а, положително на вашите предложения. Това, което ме изненадва е предложението за 7% за а, зоните с еконасоченост. А, и до там свършват предложенията, нищо конкретно. Обществото а, се залива от догадки Необходимо е, е да се внесе яснота в тази дискусия. Ако искате реформи, това е ваша задача. Има и друго нещо, което и на мен не ми е ясно. Тази година е, имахте е, съобщение и там се говори за една основна премия – и един компонент за позеленяване. Това е бъдещето на ОСП. И последно искам да кажа, вчера се изненадах. Много от депутатите казаха, че в комисията няма готовност за момента да се разгледа въпроса за дефицита на протеини – в Европейския съюз. Странно е, че се излиза с аргументи свързани с СТО и се казва, че няма да отговорим на изискването на СТО. очевидно за комисията казвате, че 80% от соята се внася и после казвате не отговаря на СТО. не може да няма изход а, и наистина вече последно. Какво е становището на комисията по триалога? Изненадвам се, че когато има триалог, комисията често взема страната на съвета, макар че по наше е, виждане, когато става въпрос за прилагането на Лисабонския договор, комисията е по-редно да застане редом с парламента за прилагането, примерно, на разпоредбите за биоземеделието. Стана така и аз много се изненадах. А, да не кажете какво мисли комисията по този въпрос. Благодаря, Мартин. Това беше от координаторите и записалите се. Е, ще ги помоля сега не повече от две минути за въпросите, за да има време за отговори. informację o harmonogramie prac nad WPR. Ако мога да ви попитам какъв е работният ви график, е, това ще ни помогне много. Господин Дантан попита за е, Света по общи въпроси, които днес разглежда, който днес разглежда много важни теми и възнамерява да установи някои важни позиции. Включва ли се там и селско-стопанският сектор? Докъде във вашата дискусия променихте виждането си за а, прегледа или реформата на ОСП, когато говорим, например, за позеленяването, може ли да има още усилия в посока на опростяване, за да има повече рентабилност за земеделските производители и да се намали административната тежест. Говорим за политиката на градско развитие. Големите градове в Европейския съюз активно поставят редица селско-стопански проблеми градовете работят активно за това да получат средства от Европейския съюз и то във връзка с нашия ресор. Регламента 302 от тази година, например, за финансиране на производителите. Спира се работата на тези групи е, и се затруднява е, работата на съществуващите. Трудно е, особено с временните е, разпоредби. Има и други проблеми в този регламент. Комисията няма предложения, не допуска обмен на становищата и обсъждане. Този регламент е, е, влезе в сила, той бе приложен, но не действа добре. А, тук виждам връзка и с производство на мляко. Необходима е информация от комисията, за да не се налага да чакаме до края на годината. Положението в млекопроизводството е особено затруднено. И ако се бавим, това ще ни струва още. Благодаря. Господин Терабела. Благодаря и а, искам да поздравя комисаря Чолош за това, че ни запозна с панорамата на, на различните дейности, които ще очакваме от комисията. Това е много важно, тъй като ние работим в междуинституционален план с комисията. Трябва да видим а, и данните по отношение на влагането на входящи фактори в селското стопанство. Себестойността се покачва съгласно Евростат с 40% в сравнение с миналото десетилетие. Всички цени се качват, но не с 40, а с 25%. Това означава, че на земеделските производители им е по-трудно да получат кредит. Достъпа до кредит е затруднен. Ако погледнем това от гръцка гледна точка и видим какви са цените на входните продукти и услуги, вече не, се, не е възможно да се закупят семена или торове на кредит. Всичко трябва да се плаща в живи е, пари. И доста хора се отеглят от е, земеделското производство. Вие като комисари, всички ние на европейско ниво трябва да помислим за подобряване на достъпа на земеделските производители до финансиране. Е, има различни възможности като например мерките за малките и средни предприятия да се прилагат и за земеделските производители. Благодаря. Благодаря ви. Сега Гарсия. Много теми разгледахме. Аз не искам да ги повтарям, но има една нова, която е според мен е особено важна и се включва в доклада Салваторе, а именно за отпадъците. 90 милиона хра... тона храна изчезва, докато се движи от а, фермата към а, масата на потребителя. Това е килограм на ден. Ако разгледаме различни етапи, транспортираме, съхраняване, отново претоварване, ново съхранение, докато стигне до а, потребителя. Ние не само трябва да произвеждаме повече в бъдеще, а и да не похабяваме толкова храни. Може би е, можете да кажете нещо по въпроса. 2012-2013 има ли е, някаква идея или инициатива в тази посока? Благодаря. Марк. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисаря за това, че даде ход на работата на тази група на високо ниво за виното. Миналия месец имаше обява за работа на тази група. Радвам се, че тя сега работи. По отношение на референтните цени за зехтина, всъщност тази цена е абсолютно устаряла, тъй като сектора е в много тежка криза. Освен това, има конкуренция и имаме сериозни проблеми от страна на органите. Има проблеми с правото на конкуренцията. Каква е, освен това, Какви са мерките свързани с индустрията? Трябва да се справим с злоупотребите, с изкривяванията на пазара. Спомена се млякото, същото въжи и за захарата и за виното. Трябва да има устойчиво развитие. Благодаря. Всички се придържат към две минути. Елизабет Кьостингер и след това Жозе Бове. Благодаря. Господин комисар, много въпроси бяха зададени във връзка с районите в неблагоприятно положение. Би трябвало да има малко повече яснота тук. Аз смятам, че не можем да решаваме за тези райони, преди да имаме повече симулации и карти. По отношение на млякото и млекопреработването, би трябвало да има по-дългосрочни стратегии. Тъй като се говори за меко приземяване, какво смята комисията относно така наречения свръхналог? Той е обоснован само ако квотите се премахнат. Още един въпрос. Изпратих въпрос на комисията преди известно време относно дефицита на протеини, който изпитваме в Европа. Какво смятате вие, тъй като отговора на комисията хич не беше задоволителен? Какви усилия прави комисията в тази връзка? Твърде сме зависими от вноса и си мисля, че трябва да има някакви стратегии за запълване на тази протеинова пропас в Европа. Отговора, който получих, беше, че производството е твърде скъпо и няма място за него в сълското стопанство. Това е много интересно. Не трябва ли да реагираме е, малко повече на търсенето на пазара. Търсенето е огромно. Комисията говори за още повече внос на протеини. Не разбирам този отговор, който получих. Трябва да работим и да имаме стратегия за бъдещето във връзка с протеините. Жозе Бове и след това Гарсия Перес. Не искам да се разпростирам тук относно проблемите на пазара на млякото. Има известни затруднения относно обемите Как можем да управляваме продукцията в Европейския съюз и как да управляваме обемите на произведената продукция, така че да се гарантират цените? Ако не управляваме производството, ще има сериозни проблеми. И не само в този сектор. В сектора на лозарството и винарството също има проблеми. Преди известно време имахме изслушване. Девет представители на общността бяха тук и те защитаваха общностния подход. Няма нужда да споменаваме страните от Меркусур. Реколтата, положението на фермерите – тук трябва да има ясно очертан подход. И накрая, 2013 година ще времето, в което ще трябва да заговорим за промоцията на такива продукти. Какво ще кажете за мляко в училищата и така нататък. Местната идентичност, освен това как да включим елемента на качество във всички тези аспекти. Общественото здраве трябва да стане неразделна част от промотирането на сълскостопански продукти. Благодаря Ирачи и след това Майрят Магинес. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисария за това, че дойде да представи работната програма на комисията. По една конкретна тема, за която говори комисаря, качеството. Както знаете, около година мина от началото на преговорите по пакета за качество с съвета. Пакета за качество трябва да е обвързан с пазарните стандарти – не сме започнали да говорим по пазарните стандарти е, с е, съвета, тъй като нямаме правомощия. Но тук има връзка с формата за качество. Комисията проявява много голяма гъвкавост е, в вижданията си за качество. Мисля, че общо взето по приличен начин сътрудничим с комисията в последната година, но е дошло времето да демонстрираме, че можем да имаме напредък в преговорите. Къде официално, къде полуофициално разбрах, че в съвета има известно раздвижване по една-две теми. Искам да разбера дали комисията подкрепя нашия парламентарен подход. Е, ние имаме една позиция относно управлението на обемите. Знаете, че тук сме категорични. Чуди се дали можем да разчитаме на комисията и на комисаря за да се стигне до споразумение. Благодаря. Благодаря Ираче. Госпожа Магинес. И така приключваме. Благодаря. Господин комисар, ще съм съвсем кратка. Бихте ли коментирали доклада, който се очаква относно хранителната верига и доставките на храни на дребно? Аз съм в работната група. Всъщност организирах една среща, която ще се проведе точно след края на тази точка от дневния ред. Ще разгледаме различните подходи в Европа и изпълнението в тази връзка, какво смятате вие? По отношение на местното производство на храни, аз мисля, че производителите имат нужда от местни пазари, но и от по-широка дистрибуция. И всъщност проблема в хранителната верига е, че се пречи на дистрибуцията. На трето място квотите за млякото. Нека да не забравяме, че имаше криза с млякото, когато имаше квоти. Така че онези, които казват, че ако имаме квоти няма да има криза, не са прави. Трябва да проявим малко по-голяма изтънченост в дебата. Европа не е остров. Е, искате ли да върнете производството само на ниво онова, което консумираме, аз и вие? И нищо повече. Света се променя има нужда от визия, има нужда от механизми за управление на променливостта на цените и на обемите. Трябва да видим кое ще проработи и кое няма да проработи. Освен това, кажете няколко думи за това меко кацане, за санкциите за някои производители. Макар че, естествено, че Европа знае, че има е, проблем с е, квотите. Смятате ли, че трябва да има доклад по тази тема до края на годината? Благодаря. Всъщност, още един оратор. Моля ви да сте съвсем кратък, тъй като трябва да чуем комисаря. Мишел Дантан. Три коментара. Всъщност, е, на 21 първи юли ще получим информация относно работата по хранителната верига. Ще ни я даде колегиума на комисарите. Тук имаме нужда от известен напредък. Освен това, в средата на 2013 година ще имате доклад относно плодовете. Това е твърде далеч във времето. Доклада пак е в доста напреднала фаза. Не може ли малко да побързате, поне с 2-3 месеца? Показаното от Джим Никълсън, представителя на ГД Агри, беше против дългосрочните договори в областта на млекопроизводството. Ако договорите са малко по-дълги, ще има малко по- голяма сигурност за производителите. Благодаря. Господин председател, гъвкавостта е необходима, когато става въпрос за конвергенцията. Смятате ли, че трябва да има мерки, за да може конвергенцията да се прилага и на местен мащаб? И освен това, ако надхвърлим 10% по отношение на трансферите, това възможно ли е въобще? Desculpa ao Sr. Comissário por não ter estado presente durante a sua intervenção. Estava a defender um relatório numa outra comissão. Благодаря. Извинявам се, че не бях тук, когато комисаря говореше, трябваше да защитавам нашето становище от друга комисия. Въобще форс-мажор възникна. Е, искам да получа е конкретна информация по някои теми. Първо, как ще се определят границите на районите в неблагоприятно положение? Имаме предложение от комисията за 8 биофизични критерия. Разбрах обаче, че Наред с тези критерии трябва да се отчетат и някои социоекономически критерии, като разстояние, разстояние от континентална Европа, от мащабни центрове. разстояние от мястото на производство и мястото на консумация. Тези фактори ще ни помогнат да определим по-добре тези райони в неблагоприятно положение, да не забравяме и специфичния живот на хората в селските райони. Има едно предложение, освен това, за спестяване на потреблението на вода с 25%. доста амбициозно предложение. Не може да има един аршин е, за цяла Европа 25% намаляване на консумацията на вода. Би трябвало да се премисли това предложение. Е, бихте ли го разгледали? То е много важно за фермерството в Южна Европа. И накрая, квотите за млякото и тяхното преразглеждане, има сериозна криза. Председателя прекъсва оратора. Оратора продължава. Всъщност, е, в момента полагаме основите на още една по-сериозна криза. Трябва да има дебат за млякото. господин Алвеш за 30 секунди само. Господин комисар, говорите за пазари, за определяне на пазари. Вече сме ставали свидетели на нещо подобно. Например, е, има регулация на търсенето на мляко и на млечни продукти. Това е важна мярка. Говорите и за споразумения с страните от Меркосур. Това е част от глобализацията, не е ли така? Какво ще кажете за фонда за приспособяване към глобализацията? Той май е изключен от нашата дейност в момента. На този етап е много трудно в Европа да имаме жизнеспособно земеделие, така че защо не се намесите? Благодаря, господин Налвеш. Господин комисар. Ще чуем вашите отговори. 17 човека се изказаха за 45 минути. Колеги, искам да ви благодаря. Ако това не е рекорд, то поне добре си управляваме времето. В съвета 27 човека се изказват. Комисаря. Е euh. Благодаря, господин председател. Мога да ви критикувам за това как боравите с времето. Правим каквото можем всичките. Трябваше до 12.30 да свършим, но аз мога да остане повече и 2 и 3 часа. Но за в бъдеще, може би, няма да е лошо да оставяме известно време за отговори, защото аз не се чувствам добре е, да претупвам нещата по отношение на въпросите, които ми е, задават. Аз мога да дойда и за по-дълго, но когато ми кажете е, заповядайте тук за един час, е, нека да бъде приблизително толкова, за да не съм аз е, под напрежение. Ако ме поканите за час и половина, мога да дойда за час и половина. Иначе аз винаги с удоволствие е, провеждам разисквания с вашата комисия. Млякото. Каза се, че е, сме изправени пред повторение на кризата от 2009 година. Смятаме, че това са сезонни колебания, според нашите данни. Цените е, на, при фермата при фермите се движат в рамките на нормалното, добре се движат и а, а, износа на а, сухо мляко и а, масло. Както казах, е, разглеждал съм, е, разговарял съм с производителите на мляко и млечни изделия в Европа. Е, разполагам и с данни. Най-новите данни показват именно това. Системите за управление. Госпожа Магинес. Системата с квотите бе довела до криза. Продължаваме да имаме обаче система на квотите. в крайна сметка съветът може да сложи край на системата на квостите. После режима на виното и дали това ще се промени. Пак да ви напомня, че това са решение на съвета. Естествено, че комисията може да излезе с предложение, но съвета гласува по тези предложения на комисията. Комисията не може да носи отговорност за решения взети от законодателните органи. Държавите членки често се оплакват от комисията за това, че е въвела квоти, но всъщност съветът е взел това решение. По отношение на виното сме предлагали изменения, сме правили предложения. няма а, какво а, да се каже преди да излезе доклада а, на групата на високо равнище. За сега това е. Сега дали ни трябва система на права на засаждане? Различни са възможните системи. Има около 80 различни системи за засаждане на лозя. Дали това е ефективно? очаквам да се произнесе по този въпрос отново групата на високо равнище. Пак за млякото сега. Има пакет за млякото, взето е решението, гласувано от съвета и от парламента. Не си спомням тогава а, да, парламента да е настоявал да се въведат отново квотите в пакета за млякото. Господин Николсън. вие бяхте докладчик и знаете това. Аз не казвам, че ние сме за или против. Просто казвам, че този въпрос не се разисква тогава. И не комисията носи отговорност за това, както и при сегашните реформи А, и така, в заключение, следим много внимателно това, което става. Не е лесно да, да начертаем тенденциите, да кажем на къде ще се движат бъдеще нещата, но по-нататък ще ви дам по-актуална информация. Като цяло, управлението на квотните системи и изобщо регулирането на произвежданите количества, обемите. Това е въпрос, който съм ви обещал, че ще продължа да следя. Започваме едно изследване сега да провеждаме. Какви ще са делегираните правомощия след 2015 година да се осигури добро управление? След като приключи това изследване, ще ви запозная с изследването, както и с лозаровинарския сектор. Отворени сме за разискване но ни интересуват въпросите, свързани с сегашното положение, а не а, това, което е правено в миналото. Интересува ни бъдещето. такива актуални въпроси, като необлагодетелствените райони. Всичко това са въпроси, които бяха повдигнати днес. Комисията публикува информация, която получава от държавите членки и оповестява публично в момента, в който поступи нова информация. Ще обявим дата, на която ще обобщим А е идеята, че твърде дълго време отнема реформата и трябва вече да почнем да изпълняваме. Това означава, че 2015-2016 година да се окаже, че отново трябва да променяме нещо в нея. Не съм сигурен, че това е оптималният подход. Всички имаме явни интереси в тази област. Друг въпрос. Свързан с реформата на ОСП. не може комисията да се произнася с тълкувания преди да са внесли предложенията си държавите членки и парламента. Господин Капола Шантуш. Това въпрос сме го разглеждали преди с вас. Господин Дантен го няма, но и с него съм говорил, както и с господин Лавия. Много внимателно следя тия въпроси. Господин Дес попита за 7%. Доколкото знам, миналата седмица в петък имаше неофициален документ на комисията с пояснения за това какво ще се включва в 7%. Мисля, че ви е изпратен този документ и оттам можете да почерпите по-подробна информация за това какво включват 7%. разпоредбите за изпълнение сега. И изобщо привеждането в съответствие. по отношение на позицията на комисията спрямо парламента и съвета, казва се, че нашата позиция е по-близка до тази на съвета. Ами ние просто се опитваме да постигнем някакви компромиси. Миналата година, в края на миналата година, бе постигнат компромис, който обаче не мина в крайна сметка. Комисията обаче е достатъчно отстъпчива е склонна да приеме предложенията и на а, парламента, за да се стигне до компромис. Сега е делегирани актове, актове за изпълнение или разпоредби за изпълнение. Както казах, ако комисията не може да действа бързо, няма как адекватно да реагира тогава, когато това е необходимо. Трябва да има мерки, които дават възможност за реагиране в, при спешни случаи. Ако нямаме такива правомощия, няма как да реагираме бързо. После а, клетките за кокошките. изпълняват се вече е, разпоредбите и като цяло въпросите, свързани с хуманното отношение към животните, е, се радват на широк обществен интерес. Имаше и друг въпрос, е, който бе зададен. Как ще постигнем всичко това с по-малък бюджет? Продължението за бюджета в сегашния си вид ще ни даде възможност да отговорим на изискванията и на стандартите. Сега, ако законодателният орган а, промени решението си, негова ще е отговорността а, а, да посочи кои отговорности ще бъдат също ограничени. Тоест, ако се намали пакетът, ще се намали както финансирането, така и дейностите, които проистичат от него. сегашния бюджет би трябвало а, да а, ни даде възможност да изпълним ОСП. Дългосрочния поглед и краткосрочния поглед. Да, трябва да гледаме и в дългосрочен план. Но това обаче не означава, че постоянно трябва да сме съсредоточени върху реформата, защото така бихме повишили несигурността за сълскостопанските производители. Това, което искаме да предложим, както при виното, не е да създаваме неяснота, а напротив, да поясняваме, да изясняваме нещата. Те, освен реформата на ОСП, която в момента се е, е, разисква, не смятаме да внасяме някакви допълнителни изменения. Напротив, опитваме се е, да поясним максимално нещата. Господин Хойслин, мисля, че отговорих и на вашия въпрос, но още веднъж да кажа. не са в мои ръце е, нещата и отговорностите по отношение на правата на е, засаждане. Тия въпроси са е, вече е, са решени преди, е, преди моя мандат. И в крайна сметка законодателните органи а, а, носят отговорност, защото са приели това решение. Аз приемам а, критика тогава, когато тя е основателна и трябва да бъде отправена към мен, но мисля, че прекалихте малко. Плодовете и зеленчуците и това дали системите са в крах с 21 век и едното десетилетие. Поне такава ми е целта. Е отговора ми. Господин Дантен, въпроса за хранителната верига и е, конкурентното право и правилата в е, селското стопанство. Работи се в момента. На форума по хранителната верига през юни ще излязат резултати. резултатите. Тогава ще мога да кажа че, доколко има а, напредък. Позеленяването 7% сега. Приканвам ви да се запознаете с документа, който изпратихме края на миналата седмица. Така мисля, че ще се изяснят въпросите. През следните няколко месеца бихме могли да разрешим въпроса с позеленяването. После белтъчините, растителните протеини, недостиг от белтъчини. След като получа технически анализ и подробностите, ще мога да ви запозная с по-обстойна и практическа информация правим всичко възможно и в това отношение. Господин Шекерски зададе въпрос за групите на производителите. В Полша, от Полша, производители от Полша ми изпрат, са ми пратили не едно съобщение а, по този въпрос. Изложението на решенията на, е, бе отложено заради искането на е, полските представители. Трябва да се наложи бюджетен таван. Няма как, защото в противен случай ще трябва да отнемаме средства от други организации на а, производителите. Затова трябва да въведем таван. Това не се отразява, не засяга организации на производителите, които а, са били в системата, вече са действали преди решението. Следващия въпрос. Достъпа до кредити за земеделски производители. Какви правила се прилагат спрямо малките и средни предприятия в Гърция? Това, което се прилага спрямо малките и средни предприятия, се прилага и спрямо сълскостопанските производители в съответната, в тяхната област на кредитиране разхищението на храни. Господин Тарабела. И борбата с разхищението на храна. Работя с колегата Поточник по този въпрос, така че максимално добре да съчетаем инструментите, с които разполагаме. Хранителния режим, насърчаване на потреблението, образование – и така да видим дали можем да създадем подходи за намаляване на разхищението на храна. Това е много интересен въпрос. През следните няколко месеца мисля, че ще мога да ви запозная с някои по-подробни предложения. От Андалусия се върнах преди малко и там разговарях с Асоциацията асоциациите на производителите на зехтин. струва ми се, е, че е, скоро ще се срещнем с тях, ще обсъдим един план за действие специално за конкуренцията. Това трябва също да се разглежда като част от реформата на ОСП. Господин Кюстингер попита за необлагодетелствените райони. След като се определи срока, ще проиграем различните възможности ще приложим и а, квотите и ще видим как ще стане и с квотите и с а, налозите за млякопроизводството. А, има решение на съвета за мекото приземяване. Комисията не възнамерява да променя това, по което вече се е произнесъл съвета. Съветът още не е дал знак да се мисли, че се променя позицията му и не мога да добавя нищо за дефицита на протеини. протеини. Аз определено работя по тази тема. Господин Бовие, мисля, че отговорих на вашия въпрос за различните системи за регулиране на входните фактори, нашата политика за регулиране наистина насочено към бъдещето на базата на данни и анализи. Работим в момента по млекопроизводството за Меркосур няма много напредък. А, там са предприяти определени мерки по отношение на взаимодействията им с Европейския съюз. Това не е в списъка на най-належащите задачи. Това не означава обаче,